комисията. Те бяха съветът в също във възможно кратък срок да вземе предвид исканията на Европейския парламент. Мисля, че е назрял моментът за това. Председателят благодаря. Става дума за имунитета на господин Де Анджелис, съгласно член 6, алинея 3 от правилника за дейността ни. Този въпрос ще бъде препратен към съответната ресорна комисия. Получих и съобщение за становището на ресорната комисия. Има срок от 3 месеца. Това е срокът за Европейския парламент. Той започва да тече от утре 25 март. Протоколът на заседанието ще бъде представен за приемане от Европейския парламент. С това приключва сутрешната ни сесия. Пожелавам ви приятна обедна почивка.